Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria, buongiorno ai rappresentanti. Добър ден на всички, добър ден госпожо комисар, добър ден на представителите на съвета, както и на всички депутати. Започваме нашето заседание.